него. Както знаете, ние ще излезем с допълнителни предложения, за да обхванем този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми колеги, така изчерпахме дебата по доклада на господин Ланген. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Благодаря ви. Сега продължаваме нататък с следващата точка от днешния ред. Става дума за доклада на господин Столоян за допълнителния надзор върху финансовите предприятия в финансов конгломерат. Ще започнем дебата с докладчика господин Столоян. Имате думата за 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да изразя своята благодарност към моите колеги, докладчиците в сянка, докладчиците по становища, както и благодарността си към други членове на този парламент, които допринесоха за написването на този доклад. Искам също така да изразя своята благодарност към съвета и Европейската комисия за успешно, успешното ни сътрудничество по време на заседанията на тристранните срещи, които председателстваше госпожа Боулс. Искам също така да благодаря на господин Нистерой за неговата подкрепа. Той бе наш съветник. На ниво финансов конгломерат има потенциални рискове за управленска сложност, многоцелево ползване на капитали и други групови рискове когато има различни лицензии за различни финансови услуги в този конгломерат. Затова тези конгломерати, би трябвало а, да бъдат подложени на допълнителен надзор на групово ниво. Европейската комисия възнаверява да усъвършенства европейското законодателство за допълнителен надзор на две стъпки. Първата стъпка ще бъде насочена към най-спешните за решаване проблеми, които ще изменят съществуващите директиви и а, някои други свързани с а, темата директиви. 2012 година трябва да се излезе с предложение за нова директива за допълнителен надзор върху финансовите конгломерати, която да се основава на един по-задълбочен дебат по въпроса. С усилията на Комисията, парламента и съвета се постигна консенсус за това как да се промени настоящата директива на първи етап. Основните ни предложения са свързани с включване на холдингови компании от смесен тип в допълнителния надзор, включая менеджери на альтернативни фондове, които да попаднат под приложното поле на тази директива. След това въвеждане на стрес-тестове на ниво финансов конгломерат. След това да направим така, че новите надзорни органи да излизат с основни указания по отношение на надзора на финансовите конгломерати посредством съвместен комитет. Ще се промени също така директивата несъстоятелност 2 и ще се повиши прозрачността на допълнителния надзор. Вземайки предвид втората стъпка, Нашият доклад включва една клауза за преразглеждане. Обръщаме се с моба към комисията да се възползва от възможността да се включи в допълнителния надзор на нерегламентираните предприятия едни е, дружества с специална цел. Трябва да има също така и идентификационни критерии за финансови конгломерати, които се притежават от нефинансови групи, които се занимават с банково дело, за страховки и така нататък. Те са изключително важни на пазара на финансови услуги. Трябва да се въведат задължителни стрес-тестове на групово ниво. Благодаря. Благодаря, господин Столоян. Господин Бърние, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. с госпожа Шаран Болс като председател на комисия се спряхме на трансатлантическия диалог и нашите стремежи са да координираме диалога за дерегулиране и с останалите страни. Трябва да бъдат взети предвид и съществуващите различия между европейските и американските банки. Разликите наистина са огромни. Европейските банки финансират 3 четвърти от економиката, докато в САЩ тя се финансира само от една четвърт от банките. Базел 2 се прилагат при повече от 800, от 8000 банки, а при САЩ при много по-малко банки, около 20. Освен това, европейските теми бяха засегнати много компетентно от господин Столоян. Финансовите конгломерати са всъщност една европейска особеност. Ние се радваме на постигнатото споразумение и също така имаме намерение и вземаме предвид тези разпоредби да бъдат разгледани допълнително в специални групи. Искам да благодаря на госпожа Болс, на координаторите и на докладчиците в Сянка. Бългийското и унгарското председателство дадоха възможност за постигане на още по-голям напредък в тази сфера. Финансовите конгломерати, банковите и финансовите концерни са особеност на Европейския банков ландшафт. Това е бизнес модел, който напълно се е утвърдил, дори в кризата да пролича, че определени аспекти на директивата за финансовите конгломерати подлежат на усъвършенстване. Затова през август ние август 2010 година ние направихме това предложение и е, съветът също прие че е необходимо подобрение на надзора на финансовите конгломерати, за да се отстранят някои пропуски. Що се отнася до смесените холдингови дружества, ако ги включим към този бранш, то тогава при капиталовата адекватност и Базел 2 застрахователите също ще трябва да бъдат включени и тогава вече конгломератите ще могат да бъдат обект на по-стабилен надзор. Аз искам да благодаря изрично на господин Столоян за е, неговите предложения за подобряване на директивата в много съществени части, които е, в първоначалния проект на комисията изобщо не бяха включени. Например, е, тестовете за оценка на риска, е, така наречените стрес тестове. Е, също така смесените комисии. Това е, е подчинено изцяло на пакета за надзор и е, също така искам да посоча, че е, трябва да се вземат предвид и дружествата за управление на портфолията. Те също да бъдат включени в приложното поле на този документ. Благодаря е, за всичко, което вие сте включили в тази корелационна таблица. господин докладчикът ясно показа, че парламентът отдава голямо значение на тези тези теми. Съветът всъщност трябва да се погрижи за изготвяне на такива таблици, от които става ясно как директивата ще трябва да се транспорнира в националните законодателства. Още веднъж повтарям, подкрепям а, а, това, което твърди парламентът по този въпрос. Радвам се на вашата подкрепа. Искам да ви благодаря за това, че а, искате да включите и тези окончателни текстове. Комисията първоначално също беше предложила това. Благодаря благодаря, господин комисар. Сега от името на Комисията по економически и парични въпроси, господин Буду за две минути и половина. Благодаря. Схемите за компенсиране на инвеститорите е включено в схемите за банково дело. Ние нямаме еднакво третиране между инвеститорите и вложителите в банките, въпреки че трябва и двете категории да бъдат добре защитени. Приветствам въвеждането на системата за отдаване на заеми между отделните схеми. Направих изменения за достигане на тавана за гаранциите за България и Румъния, за да се изпълнят изискванията поети по време на преговорите за присъединяване. Благодаря. Сега стигаме до ораторите от името на политическите групи. Господин Скинер за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да поздравя господин Столоян и господин Ванес. Не го споменаваме често, той е от секретарията, но той е един от солидните елементи на нашата служба. Всички работиха изключително усилено, или поне почти всички, да се постигне консенсус по този закон. Законодателството, което ще гласуваме, ще гарантира е, допълнителен надзор върху финансовите предприятия. Нещо, което отсъстваше, когато обсъждахме несъстоятелност 2 и знаехме, че е изключително важно. Ако си спомняте какви бяха, какво беше въздействието на AIG, когато се случи това, което се случи. Е, какво е трансатлантическото становище по този въпрос. Знаете какво става, когато корпорации се заместват в прекалено сложни и рискови начинания. Е, финансовия сектор всъщност е обхванат от този доклад, независимо дали става дума за търгуващи с ценни книжа, с застраховки или банки. Опитваме се да направим спредове на рисковете. Господин комисар, трябва да кажа, че трансатлантическите въпроси все още са нерешени. Трябва да направим така, че финансовите конгломерати да са част от дебата, особено в определени моменти. Не искам да ви обвинявам, господин комисар, но финансовите въпроси не се обсъждат в а, съвета а, на обсъждания на трансатлантическо ниво те ли не желаят да ги обсъждат или вие. След това стрес тестовете, корелационните таблици и така нататък. Много важни въпроси. Искаме а, това да бъде част от доклада. Имаме успех с това законодателство. То ще защитава все по-добре нашите потребители, както и другите органи в Европа. Благодаря. Благодаря ви, господин Скинер. Госпожа Болс, за две минути от името на АЛДЕ. Благодаря ви. Основен елемент на конгломератите е да не се допуска повторение на регламентите, но също да има равнопоставеност с секторните компании, с които се конкурират. Е, имаме изменения в този смисъл. Е, всички рискове трябва да бъдат включени, като се премахнат при покриването на надзора. Трябва да се включат таблиците за съответствие. За щастие всички е, институции най-сетне се договориха, че това е необходимо, защото нещата се осложняват. В общ смисъл, аз бих искал да подчертая, че таблиците за съответствие са изключително важни за надзорната архитектура на Европа. Трябва да разгледаме нещата сектор по сектор, също да разгледаме изключенията за всеки отделен случай по отделност. Също въвеждането на еднакви стандарти за докладване и частота на докладването ще допринесе за улесняване на надзора. Стрес-тестовете са включени, но все още не са задължителни, а според докладчика това е предвидено в клаузата за преразглеждане. Малко съм разочарована, че въпроса за обхвата е включена само в клаузата за преразглеждане особено за финансовите аспекти на големите конгломерати, вместо да имаме само прака. Може би държавите членки държат това под контрол, но не виждам защо ние не можем да бъдем по-смели на този етап. Както и други подчертаха, резултатът е добър, но следващият преглед да трябва да бъде още по-смел. Ние подчертахме този е, и други въпроси, които бихме искали да бъдат отразени. Благодаря, госпожо Болс. Господин Гиголт от името на групата на зелените. За минута и половина. Уважаеми колеги, господин Столоян, господин Мадея, ние също смятаме, че този доклад е необходим за да се извършат необходимите корекции по един лошо изготвен доклад от 2002 година. Става дума за проекта за директива за финансовите конгломерати. Всъщност е, това беше и духът на кризата. Слаба регулация, допускане на изключения. Важно е, че сега са внесени корекции. Правилно е също, че сега съвместната комисия на трите надзорни органа за страхователни дружества, банки, ценни книжа и борси е, е, най-сетне получиха по строги компетенции, по-строги правомощия, за да могат да извършват своята дейност. Това показва ясно, че този принцип на разделяне на три различни сфери на надзор вече не съответства на реалностите на финансовите пазари. Жалко е, че най-важните въпроси в крайна сметка попаднаха само в прегледа и за това ние се надяваме на силен доклад, както по отношение на международните финансови институции, така и по отношение на вас, господин Барние, от комисията, защото гражданите очакват ясни отговори на някои въпроси и ние не трябва да допускаме по-комплексни и по-непрозрачни финансови институции. По този въпрос трябва да се работи. Благодаря. Сега давам думата на господин Морганти за една минута. Благодаря, госпожо председател. Различните предприятия, които се идентифицират като финансов конгломерант, са най-разнообразни. Затова е много трудно да ги сведем до една единствена категория в само един обхват или приложно поле. Имайки предвид това, трябва да кажем, че това създава много проблеми и финансовата криза бе изострена. Докладът върви в правилната посока, защото той запълва една празнина, която все повече пречеше на нашето развитие. Новите надзорни органи, които създадохме за да извършват надзор върху ценните книжа, върху пазарите, върху пенсиите, е, трябва да се занимават точно с това и това е една отлична идея. Необходимо е да има ясна идентификация на европейско ниво на обхвата на тази директива, е, за да няма конфликти, които биха отслабили ролята на превенция и надзор в сектора. Взимата за зависимост, която се създава в финансовата сфера, изисква нови правила. Едни широки правила, които са валидни и които могат да бъдат прилагани към цяла Европа. Благодаря ви. Thank you very much. И аз ви благодаря. Сега привлича на вниманието на председателя. Давам думата на госпожа Басеско. Една минута încep și eu prin a-l felicita pe coleg. Искам да поздравя колегата Солян. Това е резултат от мерки, които се предприемат като допълнителен надзор за урегулиране на риска. Ние се нуждаем от такъв надзор на финансовите конгломерати, защото това има ефект върху пазарите в Европа. Кризата показа сериозни слабости в надзора. Идеята тук е да разберем по-добре какво става в най-големите финансови групировки в Европа. Някои от тях не могат да се подлагат на допълнителни надзорни дейности, защото действат в различни системи. Банковите и застрахователни дейности трябва да се разделят. Много важно е финансовите конгломерати да бъдат подложени на същите хармонизирани правила за надзор. Трябва да се укрепи ролята на органа за надзор. Председателя ще продължа на унгарски език.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 egyetértek azzal hogy a pénzügyi konglomerátumok fertőzöttségének magas foka és a rendszer zavarai hosszú рисковете. Съгласен съм с, това, че ние би трябвало да наблюдаваме по-точно положението на финансовите пазари, да възстановим стабилността там и за това трябва да променим директивата. Аз съм за това да разработим нова директива, която да гарантира повече прозрачност. Стрес тестовете ще покажат слабо слабостите и по този начин ще можем да намалим рисковете при финансовите конгломерати. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Жан-Пол Гозес. Благодаря. Имам коментар и въпрос. Първо, Благодарение на господин Стоян. успяхме да постигнем съгласие на първо четене. Надявам се съвета да доведе до край преговорите по другите три теми, които са свързани с това. Ще ви помоля да дадете думата на господин Бодо, който преди малко взе думата, трябва да говори от името на юридическата комисия, от името на НП. Правя това искане като координатор на групата НП. Благодаря ви, господин председател. Допъл... допълнителният надзор трябва да доведе до намаляване на системния риск, който, който всъщност се поставя като риск от такива конгломерати. Това няма да замени надзора върху всеки едно, всяко едно от предприятията в конгломерата, а ще отговаря на изискванията на различните пазари. Ще имаме надзор на ниво група, А след това ще има и още един вид надзор. Този допълнителен надзор няма да доведе до допълнителна бюрокрация, ако има сътрудничество между европейските и националните органи с различните им правомощия. Благодаря ви. Депутат, most е, Сикирски, Szikirszki képviselő кодомата са át Сега давам думата на господин Сикерски. Благодаря. Радвам се, че обсъждаме този труден въпрос. Докладчикът е прав, че освен, че се борим с последиците от кризата, се налага да приемем и съответните регламенти, за да не допуснем повторение. Това е подход, който трябва да бъде поздравен. По-добър контрол върху капиталовите потоци следва да бъде наш приоритет. Ние трябва да знаем в каква ситуация се намираме и трябва да гарантираме нужният надзор върху финансите, за да знаем за какви цели се използват те. Благодаря. С това закривам процедурата на спонтанни изказвания и моля господин комисаря Мишел Бърние да направи заключителното си изказване от името на комисията. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички изказали се, които се присъединиха към господин Столоян и внесоха известни уточнения и пояснения по тази тема. Господин Скинер, благодаря ви много за компетентните въпроси. Както вие, така и аз е, мисля, че световният консолидиран надзор би трябвало да бъде засилен. Както вие, аз мисля, че това трябва да бъде част от програмата на Г-20. Госпожа Басеско също напомни за това, че нито един отрасъл нито един участник не трябва да бъде изключен от един интелигентен надзор. Господин Сикерски току-що посочи необходимостта от надзор в световен мащаб. Господин Скинер, в разговорите с САЩ, където аз прекарвам известно време, ние постигаме напредък стъпка по стъпка и Текстът за дериватите беше предмет на тясно съгласуване с американските надзорни органи. И това се прави от миналото лято. По отношение на нашите контакти с САЩ. Първо по същество искам да посоча, че е, разговорите се водят много интензивно и в много посоки. Въпросът за финансовите конгломерати, аз се спрях съвсем конкретно на него при срещата ми с американския министр. Посочих, че ние ще се спрем много подробно на този типично европейски въпрос. Формално тези въпроси няма да станат част от трансатлантическия диалог, а на общия съвместния форум от Базъл. И това е правилно да бъде така, защото тези финансови конгломерати всъщност действат в глобален мащаб. По тази причина ние трябва да бъдем много бдителни. Госпожа Болс се спря на положителните резултати, постигнати от парламента във връзка с таблиците за съответствие това, че тези таблици сега трябва да бъдат включени в текста. Тук мога да се присъединя към казаното от господин Гиголт във връзка с глобалния консолидиран надзор и съвместната техническа комисия. На това се спря господин Морганти. Много е важно да се работи и в бъдеще в тази насока. Става дума за един преглед 2012-2013 година и ние ще направим всичко по силите ни и измененията, които са приети, са само една първа стъпка. Ние трябва да продължим законодателния процес по отношение на конгломератите и да го укрепим най-вече, що се отнася до надзора и ролята на смесените органи. Също така ние би трябвало да си направим и необходимите изводи във връзка с е, неплатежоспособност 2. Това е една типична тема за много предприятия по света. Ние искаме да разширим обхвата на надзора. 2012-2013 година ще продължим да работим в тази насока. Госпожа Болс също вдъхна увереност. Благодаря. Е, Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на всички оратори, които повдигнаха различни въпроси, част от които бяха обсъждани продължително по време на срещите на тристранно ниво. Колегите ми предложиха известни изменения – и основната пречка, която срещнахме, беше липсата на оценка на въздействието и за това и не постигнахме съгласие. Не бива да забравяме, че обсъждаме един финансов сектор, който е много чувствителен към всякакъв вид регламентация и всяка една регламентация носи със себе си определена цена. Затова много трябва да внимаваме, когато предлагаме нови регламенти за предприятията в този сектор. Силно се надявам, че Европейската комисия ще може до година да излезе с ново предложение за директива по отношение на допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. Благодаря на господин Бърние, господин комисаря, както и на неговия екип. Те работиха много усилено, заедно с унгарското председателство и колегите, за постигане на консенсус. Надявам се утре да гласуваме този доклад с одобрение. Е, депутат,